в пленарна зала. Благодаря ви много. Благодаря на господин Дав, благодаря и на всички, които участваха в дискусията. Сега закривам тази дискусия. Преминаваме към следващата точка. Доклад на Джефри Ван Орден за напредъка постигнат в рамките на борбата срещу мините. Давам думата за 4 минути на господин Ван Орден. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да кажа, че е жалко, че нямаше време за пълно разискване в пленарна зала по тази важна тема. Има широка подкрепа от всички политически групи. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличното сътрудничество. През 1990 ние заехме с ликвидирането на противопехотните мини със съзнанието, че хиляди души, а, хиляди души загиват всяка година. Военните сили се договориха, че противопехотните мили няма да се използват активно от тях. Има международна мобилизация на политическа воля и на ресурси на правителства, на неправителствени организации за преодоляване на тази тежест, която затруднява развитието в най-бедните страни, които се възстановяват от въоръжени конфликти. Много от нас допринесоха за декларацията от Отава и за подкрепа на действията за ликвидиране на мините. Трябва да приключим това в определени срокове, но това за сега не става, въпреки че е постигнат значителен напредък. След 40 години повече от 19 страни все още са сериозно засегнати от противопехотни мини и други остатъчни взривни вещества. Ето защо ние преценихме, че трябва да се привлече отново вниманието върху въпроса, особено като се има предвид, че институциите на Европейския съюз са силно ангажирани в борбата срещу мините. Искам да отдам дължимото на комисията, като един от водещите фактори, заедно с много от държавите членки, САЩ и Канада в това отношение. В доклада ни акцентираме върху противопехотните мини, като подчертаваме също, че необезвредени остатъци от експлозиви от войната също са важен елемент. Западните демокрации са на страната на тези, които се опитват да помогнат. Но не трябва да се самообичуваме, това не води до нищо. Този доклад отразява позицията, която очертаха. Бирма и Либия, например, неодавна сложиха нови противопехотни мини групи като ФАРК продължават да поставят самоделни устройства. Освен това, други бунтовнически групи използват широко самоделни взривни устройства, които са заплаха не само за военните, но и за местното цивилно население. Намерението ни е да се фокусираме върху тези действия, които да не допуснат да се засегне ежедневието на мирните граждани. През януари ние проведохме семинар в подготовка на този доклад. Международният център за борба срещу противопехотните мини в Женева, също Траст фонда за деминиране в Словения и други организации. Получихме също и доста писмени доклади от редица други организации. Комисията трябва да задели отделна бюджетна линия за действия за обезвреждане на мини. Основното послание на доклада е за по-фокусиран подход да се определят онези държави, които се нуждаят най-силно от помощ и те да могат да заделят повече средства, за да могат да се справят с противопехотните мини. Много страни, като Ангола, зависят от международна помощ, но могат сами да допринесат. Има страни като Босна, където конфликтът е приключил, но има много останали експлозиви. Подобни страни трябва да използват в по-голяма степен своите военни сили за обезвреждане на мините. В заключение, госпожо председател, искам да повторя, че чрез по-добро международно сътрудничество и приоритизиране и извършване на преглед на практиките за обезвреждане на мините, чрез по-добро използване на средствата ще може да се постигнат повече резултати в тази област в близко бъдеще. Председателката, благодаря. Сега давам думата на госпожа Басеско. Благодаря, госпожо председател. Обедена съм, че доклада на господин Ван Орден отваря разговор по още по един от големите проблеми с сигурността. Използването на противопехотни мини се изпол... Е, е много голямо е, и по време на Балканския конфликт. Там имаше и много жертви. Премахването на тези мини е много дълъг процес. Голяма част от държавите изобщо нямат средства за да го направят. Затова връщането на местните жители по домовете им е много трудно, тъй като е, биха паднали жертва на противопехотна мина. Смятам, че трябва да има добра координация между международните донори, за да бъдат почистени тези зони. Важно е също така местните власти да участват в всички тези усилия тъй като това ще е полезно за местните общности. Искам да призова специализираните неправителствени организации да направят е, всички усилия, за да се сложи край на такъв един риск. Благодаря, казва председателката. Сега господа Копа. Кирия Проедре и социалистически демократи. Благодаря, госпожо председател. Социалистите и демократите заявяват своята удовлетвореност от това, че след договора от Отава са взети мерки за прочистване от противопехотните мини. Ние сме доволни, че парламентът се занимава с тази тема и се застъпва за свят без противопехотни мини. Естествено, много хора страдат от въздействието на тези вредни оръжия. Днес с този доклад се опитваме да установим как можем да подобрим нашите мерки и как можем да постигнем по-добри резултати в бъдеще. Трябва да погледнем цялостната картина и да очертаем е, ситуация, в е, която бихме могли да защитим повече населението на място. Международната мобилизация не може да покрие всички мерки, по отношение на противопехотните мини. Трябва да бъдат включени и другите оръжия. Поставя се акцента върху обучението, предоставяне на помощ на жертвите, защото сред тях има много деца. Благодаря на докладчика господин Ван Орден за чудесния доклад, който е представил, но искам да благодаря и за доброто сътрудничество на всички докладчици в Сянка. Благодаря, госпожа Копа, госпожа Луначек. Благодаря, госпожо председател. Е, Аз е, като докладчик в Сянка искам също да благодаря на господин Ван Орден за отличното сътрудничество, за много добрия доклад, който се беше изготвен и че бяха включени повечето от нашите изменения. Също много силно съжалявам, че нямаме по-разширен дебат по темата. Искам да а, обърна внимание на един въпрос, а, който възниква след а, обсъждането в АФЕТ. През май коалиция от няколко неправителствени организации, Пакристи и други, публикуваха доклад, искам да ви го покажа, за инвестициите в света в клетъчни, касетъчните боеприпаси. Говори се за фирми, банки, за страхователни фирми и други, които финансират все още финансират подобни дейности. Ние критикуваме всичко това в доклада. Трябва да се сложи край на подобно финансиране. Призовавам държавите, членки, комисията, парламентите да подкрепят тези неправителствени организации и да не допуснат по-нататъчно финансиране на тези жестоки боеприпаси. Господин Обермайер има думата. Благодаря, госпожо председател. 100 милиона противопехотни мини се намират на територията на целия свят и класическите жертви, за съжаление, са цивилни лица. Конвенцията беше правилна стъпка в правилната посока. Имам предвид конвенцията от Отава, но 66 години след Втората световна война около моя роден град Линц има около 700 недетонирани е, самолетни бомби под земята и е, по този начин възникват огромни разходи от е, порядъка на около 200 хиляди евро, които трябва да бъдат поети от собствениците на съответните терени. В е, разглеждането на този въпрос има позоваване позоваване на рамковата директива, защита на работното място, отстраняване на развалини от мостове и кораби. Аз мисля, че темата като че ли не е, към нея не се подхожда правилно. Има, например, в много европейски градове е, подобни явления, но липсва необходимото съзнание за тази тема. Благодаря, казва председателя. Давам думата на господин Келъм. Колега, трябва да ви кажа, че наистина сте изготвили един своевременен доклад. Е, много добре е подготвен с, е, на базата на един семинар на експерти. Неравномерно обаче е съсредоточаването на внимание върху него. Има големи държави, които не са се присъединили към е, съответната конвенция, като Русия, която миналата година излезе от списъка на ползващите ППМ както и съществуването на големи запаси на ВПМ в страни като Китай, Русия, които имат 124 милиона ППМ на склад. Проблемът е още по-сложен, защото има един доклад, в който се казва, че има държави, които разчитат прекалено много на международна помощ. Първо, това е задача на съответните страни да вземат отговорност, да поемат отговорност за изчистването на тези мини. И последното послание на този доклад е свързан с подпомагането на жертвите. Това е голямо предизвикателство в дългосрочен план. Необходима е международна солидарност. Трябва да се предоставят и европейски средства. Благодаря. Благодаря, казва председател, като така приключихме с привличане внимание на председателя. Накрая давам думата на госпожа комисаря. Мерси, мадам ли президент. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми депутати, ние приветстваме доклада на господин Ван Орден за борбата срещу противопехотните мини. Постигнат е значителен напредък по този въпрос, но предстои да се свърши още много работа, най-вече по отношение на най-уязвимите държави, които продължават да се нуждаят от международна подкрепа и също да се подобри помощта за жертвите. Целта е да се постигне пълно премахване на противопехотните мини, като същевременно се разрешават свързаните с тях економически и социални проблеми. В доклада добре се посочва, че въпреки, че броят на жертвите намалява, все още има нужда от подпомагане на пострадалите има сериозни хуманитарни предизвикателства, предизвикателства свързани с развитието. Доклада правилно подчертава значителните усилия, положени вече от международната общност. В рамките на тези усилия Европейския съюз и държавите членки предоставят политическа, финансова и научна подкрепа за борба срещу ППМ. Близо 1,8 милиарда евро са заделени за целта през последните 10 години, което е близо 50% от финансовата помощ в света за борба срещу ППМ. Нашата подкрепа има различни форми, чрез съвместни действия в рамките на общата външна политика. Ние подпомагаме обезвреждането на мини, прилагането на конвенцията от Отава, засилваме усилията за да се гарантира това, че повече страни да се присъединят към конвенцията. Имаме и ново решение на съвета след втората конференция по прегледа на конвенцията от Отава, която се проведе в Картагена през 2009 година. Чрез предлагане на помощ за развитие, бюджета на Европейския съюз е осигурил близо 400 милиона евро за периода 2002-2010. На трето място Съгласни сме, че ще е необходимо да направим преглед на основните насоки и действията на Европейския съюз. Тези насоки трябва да гарантират отчитането на този въпрос за борба срещу мините в националните програми и да се гарантира връзка между сигурността и тези програми. Този подход изисква страните бенефициенти да определят като приоритет противоположност минните действия в техните политики. Трябва да се развие също и по-добра по-добри възможности за справяне с проблема на место. Страните, които са засегнати, да имат повече възможности сами да се справят с проблема. Искам да а, подчертая, че някои от действията а, са финансирани чрез инструмента за стабилност, за борба с кризите. Хуманитарната помощ също е заделила средства в Пакистан, на Север, Южен Судан и Шри-Ланка. В заключение, позволете ми да подчертая един важен аспект, който не беше подчертан в доклада. Ние сме обезпокоени от увеличаването на броя на жертвите от мини от мини, които са поставени от недържавни субекти. Това изисква съвместните усилия на всички страни по конвенцията от Отава. Действията на Европейския съюз срещу мините ще остане важен елемент на външната политика на Европейския съюз. И отново искам да благодаря за този важен доклад. Благодаря с това. Приключваме разискването по тази тема и прекратявам заседанието до 12 часа, когато ще гласуваме.